I'm sorry, we have to start because we have a very limited time. Извинявам се, но трябва да започваме, тъй като за съжаление а, разполагаме с много малко време и със сигурност ще трябва да приключим на време. Точка 11. Прилагане на директивата за потребителския кредит. Ние трябва да дадем своето становище на ИМКО. Столъжан Теодор е докладчик. Аз ще ви представя накратко проекто становището. Първо, докладчика е господин Лехнер, който напуска парламента. Няма заместник, нямаме а, и а, проект за нов а, докладчик, нямаме и проект за доклад. И аз съм изготвил нашето становище без да има проект за доклад. Има още две неща а, по същията тема, които се готвят. Всъщност по член 27 от Директивата за потребителски кредит комисията се задължава на всеки 5 години, а за първи път на 12 май до година, да извърши а, преглед на директивата. Така че Европейската комисия до година ще ни представи, може би, своето предложение за това как да се промени директивата. Освен това, съвместният комитет на европейските надзорни органи разработи средносрочна стратегия. В нея можем също да намерим анализа на въпроса за защита на потребителите с оглед разработване на съвместни насоки, които би трябвало да са готови първото 6 месече на едната година. Когато говорим за потребителски кредит, става въпрос за, подготов... за подпомагане на достъпа до различни услуги, като например закупуване на автомобили, е, е, ремонт, е, сгради, повишаване на енергийната ефективност, заплащане за образование, закупуване на дълготройни стоки като хладилници и така нататък. Средно около 3500 евро е размерът на потребителските кредити, а за покупка на автомобил – а, около 5400. Според данните, които получих от различни сдружения и институции, на, занимаващи се с потребителски кредити, а, около а, 1000 милиарда евро е общия размер на потребителските кредити. Има няколко общи извода по тази директива на базата на проучване, извършено от 14 депутати за това как е транспонирано законодателството в националното като цяло. Транспонирането е удовлетворително. Забелязват се обаче някои различия между държавите членки на първо място и може би за нас най-важно – разширяването на поле, приложеното поле на директивата. Например, за продукти, които не директивата не си поставяше за цел да обхване. Така, например, обезпечение на различни вечни права, свързани с недвижими имоти, ипотеки и други подобни. В някои държави членки се поставя минимален или максимален размер на кредита. Минимален 200 евро и максимален лимит 75 000 евро. Само една държава, Австрия, а, използва при референтно ниво за потребителски кредити, отпускане в чужда валута и съответно изискването да се предоставя информация на потребителя, която да го осведомява за рисковете, свързани с такъв вид кредитиране. какво съдържа проекто становището. Отчетохме, че потреб... директивата за потребителските кредити е приета и влязла в сила преди финансовата криза, а и потребителското финансиране бе една от причините за нея. <clears throat> Освен това, кредитирането в чужда валута е реална опасност. Например, в Унгария в Румъния, в други държави, където се предоставят много често такъв вид кредити в чужда валута. На 21 септември 2011 има решение на съвета, Назорния съвет за кредитиране в чужда валута с препоръки. Първата препоръка е на потребителя да се предоставя адекватна информация относно рисковете свързани с кредитирането в чужда валута на всички етапи. Рекламиране, сключване на кредитното споразумение. А, това е задължително и а, отговаряне на препоръките на Европейския съвет по системен риск. Второ, потребителят трябва да докаже кредитоспособността си. Както казах, има само една държава членка, която е заложила в националното си законодателство изискването да се предоставя информация относно рисковете, свързани с кредитите деноминирани в чужда валута. Друга препоръка се отнася до, тер... до сроковете на потребителското кредитиране, което не трябва, който не, не трябва да превишават 5 години. А, има случаи, когато кредитите се предоставят за 7 и 8 и повече години и тогава не може да се говори за такъв кредит, че е потребителски. Четвъртата препоръка е потребителския кредит да не се обезпечава с жилището на потребителя, когато единственият му доход е от една заплата. в различни държави от Съюза, обикновено бивши социалистически държави, където населението няма особено опит и познания в финансовата област и в ползването на кредит. Банките изискват да се обезпечават потребителски кредити с жилища и вече ставаме свидетели на случаи, където семейства остават на улицата, защото банката продава заложения имот. И последно, трябва да има възможност потребителя да избира доставчика на допълнителните услуги, като например за страховка. Знаете, че при потребителски кредит, поне в някои от тези държави, се изисква задължително за страховка. Спирам тук и ще дам думата на госпожа Свенбар. Благодаря за извършената работа, въпреки че основният доклад не е, е представен. Съгласна съм с вашите призиви за кредитите в чужда валута и в моята страна има подобни случаи, при които хора взимат кредити в чужда валута, за да закупят недвижими имоти в други страни. И на мен ми се струва, че те не разполагат с достатъчно информация. Съгласна съм и, че това, за което призовават в точка 5 е много важен. Услугите не бива да се свързват с застрахователни продукти. Благодарна съм ви за обяснението за точка 3, защото на мен ми е малко трудно да разбера защо е прият срока от 5 години. Питам се дали не е необходимо да видим какви са тези продукти и какво би се случило, ако се промени срока от 5 години. Също така се опитвам да разбера номер 4 в много случаи семействата, които получават кредити по различни договори. Сред моите избиратели има много хора, много семейства, в които работи само един. Ако те не могат да използват краткосрочни кредити, дали няма да се обърнат към лица, които предоставят кредити с изключително високи лихвени проценти. Може би няма да е зле да проведем дискусия по въпроса и да видим как да направим така, че хората да не прибягват до по-съмнителни кредитори за кредити, за краткосрочни кредити.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 Uh, За съжаление, аз поне не можах да, да чуя превода. Мисля, че имаше проблем с един от микрофоните в а, финландската кабина. Това, което ни представихте положително и аз го подкрепям, особено първа точка в е, която се призовава за предоставянето на повече информация на потребителите относно рисковете, с които са свързани кредитите. Това въжи особено за младите хора, които може би не си дават ясна сметка какви са рисковете. Подкрепям доклада. Благодаря. господин Гигълт и след това господин Шмидт. Благодаря. Най-накрая мога да говоря преди представителя на Алде. Много се радвам. Благодаря ви за проекто доклада. ще излезем с изменения. По-настоящем обсъждаме една специална директива за ипотеките. За нас няма смисъл да има две отделни директиви. Това само умножава броя на директивите. Една обща директива по двата въпроса, която дава различни разпоредби там, където това е необходимо, е това, което, от което имаме нужда. Така ли, че има застъпване между двете теми? От моя гледна точка можем да намалим бюрокрацията, като се освободим средносрочен план от едната директива. Тоест, сега да я приемем. Въпросът е защо са две. Голяма част от определенията са копирани от едната в другата. Тогава защо са нужни две? За нас има проблем а, с калкулирането на а, годишната такса, която плаща а, клиента по отношение на потребителски кредити. Подвеждаща е тази лихва, защото тя се изчислява changes in the future. And this uh, encourage... Така че може да има периоди на относителна стабилност и такива, където тя липсва. Видяхме същото в директивата за ОСП. Предлагам да вземем предвид едно предложение потребителя да бъде информиран, като му се дават абсолютни стойности на месечните вноски които да се дължат на конкретен договор. I'm just waiting until the noise stops. Чакам да спре шума. Stop. Hello. Yeah, yeah, yeah, one after the other. Uh, so, um, the way how the APR uh, is calculated... Как се изчислява тази годишна лихва? Той може да се... Под... Е, начинът по който се изчислява може да се подобри, като се дадат абсолютните месечни вноски. Минимална и максимална стоеност което се дължи на конкретен договор. Максималната стойност трябва да бъде таван. Така нещата ще са напълно прозрачни за потребителя. Той ще знае какво може да бъде максималната, каква може да бъде максималната вноска, вноска на базата на този договор. Ще има пълна свобода на договарянето и договорът ще е прозрачен за да може да е ясно какви са последствията и задължението от определен договор. Това би подобрило процеса. Ще подадем изменения в този смисъл. Начинът по който се изчислява годишната лихва трябва да бъде променен. Трябва да има ясни месечни вноски, които да бъдат записани за потребителите и да служат за максимална горна стойност или таван. Кредиторите ще могат да вземат решение за това каква да бъде максималната вноска, която евентуално да проистича от вариране на валутните курсове. Благодаря. Сега господин Шмидт. Благодаря, господин председателю. Това е становището на господин Дебакър. Той ви благодари за проекто доклада, запозната с проблема. Е, единственият наличен документ е едно проучване от януари 2012 година от е, отдел А за изготвяне на политики. Интересно е това проучване, макар и кратко. Затова в становището трябва да се споменат част от аспектите засегнати. Трябва ли всъщност да се засегнат част от аспектите? Макар, че това е интересно за имко, господин Дебака смята, че могат да се използват част от аспектите на проучването на становището на нашата комисия. Можем да насръчим също така и провеждането на допълнителни проучвания за прилагането на директивата и той е, иска да се отворят на следните въпроси. Какви биха били разходите по тази директива за потребителските кредити и дали, къде ще се повишат, за кого ще се повишат разходите. Дали CCCCI, дали в стандартната информация, е, която се подава на потребителите под формата на този документ и това съкръщение е довела до пояснение. Дали има повече трансгранична трансгранични сделки на базата на този унифициран документ. Докладчика казва да не се дават потребителски кредити над 5 годишен срок на погасяване. Това е неприемливо. Крайна сметка потребителят и кредитор са тези, които ще се споразумеят за срока. Ограничаването на срока би означавало по-високи вноски на месечна основа и по този начин потребителски кредити ще се отпускат само на богати максимум 75 000 евро за потребителски кредит е невъзможно да бъде изплатен за 5 години. Втори параграф означава, че кредитор трябва да знае предварително как ще се промени валутните курсове, за да прецени кредитния риск, който има, носи със себе си един потребител. Още един проблем. Потребителските кредити, обезпечени от кредиторите ще попадат ли в обхвата на бъдещи разпоредби, свързани с жилищни имоти. Не може да се прави дискриминация между семействата с два източника на доход и един, тъй като сега има все повече семейства, които се състоят само от един родител и дете. Има много работа по този доклад. Очакваме с нетърпение да работим с вас. Thank you. Thank you very much. Unfortunately, благодаря. За съжаление, трябва да прекратим дискусията. Краен срок за изменения. Аз ще направя няколко кратки коментара, но първо да ви кажа сроковете за изменение 12 април. Разглеждане на, из... на измененията 7 май. 12 април за измененията. Позволете да споделя само няколко неща. Госпожа Кей, аз съм съгласна, съгласен с вас за опасностите в препоръка номер 4 относно едната заплата да не може да се е, обез... дава обезпечение под формата на жилище, ако имате само едно една заплата. Аз се изненадах много как хората остават на улицата, защото банките им взимат заложените жилища. Това ми направи огромно впечатление. Се опитах да го прекратя. Разбира се, ще обсъдим този въпрос и може да намерим някакъв начин да решим въпроса. За срока. Господин Шмидт, естествено можем да обсъдим това. Съгласен съм с вас. Някои от препоръките от проведеното изследване могат да влязат в нашето становище. Но аз очаквах все пак докладчика да отчете тези препоръки от изследването. Ние обаче, понеже не разполагаме с проекто доклад, можем да го включим в становището. Съгласен съм с господин Гиголт, че изчислението на който показва как може да се променя лихвата, е много важен въпрос. Европейската комисия е длъжна да предложи преглед на директивата, но за съжаление този преглед е за до година. Следващото заседание четвъртък 12 а, от 9 до 12.30. Извинете, ние сме малка група и, а, в нашата комисия и имаме много работа. Защо така се бърза? Може ли да се удължи малко срока за изменение, при положение, че все още не, разполагаме с доклад от водещата комисия? Okay. Now it's a break until 5 o'clock. Сега пауза, ще продължим в 5 часа.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 quiet, please. Quiet, please. Моля за внимание. Обедена съм, че ще има много въпроси, така че колкото по-бързо започнем, толкова по-добре. Добре дошли на всички. Нека сега да преминем през формалностите, приемане на дневния ред, няма съобщения на председателя. Затова веднага преминаваме към размяна на мнения а, с а, среща с Комисията по економически парични въпроси и Комисията по заетостта. Добре дошъл на Оли Рен, заместник председател на Европейската комисия и комисар по европейските парични въпроси. Йор Камосен, член на изпълнителния съвет на Европейска централна банка, Пол Томсън, заместник директор на Европейски отдел на МВФ и ръководител на мисията на МВФ за Гърция. Дейността на тройката може да се състои в създаването на отрицателна визия за Съюза и институциите. Тройката никога не си е поставила това за цел, но с толкова много медийно отразяване всички ни установяваме, че това се е получило. Ето защо ние поканихме представители на тройката да направят публична размяна на мнение с парламента и двете комисии, за да се разберат основните цели на програмата за преструктуриране в Гърция. Това е част от засилване от целите за засилване на демократичната легитимност. Ще помоля ораторите да не се разпростират върху повече от 10 минути и за това веднага давам думата на Оли Рен. Thank you, Sharon. Благодаря, Шарън. Драга Перванш, госпожи и господа депутати, дами и господа, благодаря ви за тази възможност за размяна на мнения за Гърция. Искам да ви благодаря и за предварително зададените от политическите групи въпроси, на които изпратихме съвместни писмени отговори с Йорк Асмусен от ЕЦБ. Ето защо встъпителните ми думи ще бъдат относително кратки. Кризата в Гърция е огромно предизвикателство за гръцкото общество и следователно за Европейския съюз. Тя е наследство от продължите дълги години безотговорна политика. Благодарение на европейската солидарност ние избегнахме най-страшната социална катастрофа. Ясно е обаче, че ситуацията си остава трудна за Гърция, особено за най-уязвимите членове на гръцкото общество. Дейността на Европейската комисия и на тройката е насочена към това да се помогне на Гърция да балансира и преструктурира економиката и да създаде по-добри средносрочни възможности за растеж и заетост. Растежът и заедостта са основните цели на програмата за економическа реформа на Гърция. След тежкият дисбаланс, необходимите корекции ще отнемат време. Заедно с това не бива да имаме иллюзии. Няма да има нито растеж, нито работни места, без да се коригират от е, макроекономическите дисбаланси. Нека да си припомним защ... как започна всичко и защо сме тук днес. Нямаше да сме тук, ако политиката на последователни правителства в Гърция не доведоха до неустойчив е, макроекономически дисбаланс, загуба на конкурентоспособност и дефицит. През 2008 година Гърция отбеляза дефицит по текущата сметка, възлизаш 18% през БВП, 2009 фискален дефицит от почти 16% от БВП. В резултат на това Гърция и може би еврозоната като цяло се оказаха на ръба на пропаста този факт и очертаващия се неорганиз... неорганизирана платежо... неплатежоспособност доведоха до съгласувани действия след Постъпило искане от Гърция, комисията ЕЦБ и МВФ, заедно като тройка помогнаха на Гърция да върнат економиката по пътя на устойчивото развитие. Заедно с МВФ и еврозоната държавите членки са предоставили 260 милиарда като финансиране частните сектори осигуриха 100 милиарда и с това се намалява номиналната стойност 53%. В резултат на програмата и финансирането Гърция сега има възможност да намали дълга от 160% на 116% през 2020 година. И разбира се, тази възможност трябва да бъде използвана. Безпредседентната финансова солидарност, проявена към Гърция, говори за ангажимента от страна на правителствата и националните парламенти на еврозоната да предоставят на Гърция време и възможност да оздравят економиката и да преодолеят щетите. Не е нико коректно, нито справедливо да се е, да бъдат да се критикуват онези, които се намесиха, за да помогнат на Гърция да преодолее ще, проблемите. Ние трябва да отчетем постигнатия напредък. Комисията отчете фискалните корекции при изключително в условията на трудни обстоятелства. И благодарение на тези усилия тройката продължи да подкрепя Гърция, въпреки че фискалните цели за 2010 и 2011 година не бяха напълно спазени. Също така еврозоната реши да продължи финансовата подкрепа за Гърция. Запазват се предизвикателствата. Сегашните темпове на реформа и корекции съвсем не са достатъчни, за да направят устойчиви публичните финанси, нито пък е, за да повишат конкурентоспособността. Следователно, необходими са допълнителни усилия. Специалната група за Гърция е ресурс предоставен от комисията и предоставен на гръцкото правителство, за да му помогне да се изгради е, устойчиво развиваща се и благоденстваща Гърция. Целта е да се помогне на Гърция да приеме реформите необходими за възстановяването. Нашата цел е като резултат от тази дейност да се подобрят услугите за гръцките граждани, данъчната система да стане по-ефективна и средата за инвестиции да стане по-благоприятна и да благоприятства инвестициите програмата има за цел да постигне социална справедливост. Например, намаляването на пенсиите, ориентирано към най-високите пенсии, като защитава унези с най-низки пенсии. Съкръщенията в здравеопазването имат за цел да запазят здравните услуги за най-уязвимите. Уязвимо е, очевидно е, че укриването на данъци е изключително сериозен проблем, в това число и заради това, че е несправедливо от социална гледна точка. Гърция трябва да има, на Гърция трябва да бъде възможност да изпълни програмата. Първата програма за Гърция ни показва нещо много важно. Имаше Хилесовата пета състои в следното. Администрацията не даваше възможност да се осъществяват реформите по категоричен начин. Освен това нямаше политическо единство необходимо, за да се мобилизира подкрепа за реформите. За втората подкрепа ние мобилизираме цялата администрация, за да укрепя капацитета. Ахилесовата пета състои в липсата на липсата на единство. Това е нещо, което може да бъде променено само от гръцките граждани. И така, дами и господа, няколко думи за съпричастността към програмата. Това е програма за економически реформи за Гърция и в крайна сметка програмата е на Гърция. Тройката помогна при разработването й и кредиторите и възложиха задачата. държавите членки и дънакопаците да следят изпълнението на програмата от името на онези, които предоставят заеми с, в огромни размери. С други думи, тройката, Европейски съюз, ЕЦБ и МВФ могат да под да оказват помощ, но в крайна сметка гърците са тези, които трябва да предприемат действия, за да осъществят реформите и да поемат отговорност за тях. Благодаря ви. Благодаря, казва председателката. Благодаря ви за това, че спазихте времето. Сега давам думата на Йор Асмусън. Искам да ви помоля да не заставате пред депутатите. Госпожо председател, почитаеми депутати, за мен е удоволствие, че съм днес тук с колегите и приятелите Оле и Пол. Промяната в гръцката економика и социалните последствия от тази промяна са много болезнени и това е несъмнено. Въпросът е как стигна Гърция до такова положение и каква е альтернативата днес? Основният ефект на корекциите е свързан с големите макроекономически дисбаланси, които са се натрупали през годините в Гърция. няма структурни реформи и тези политики подриват устойчивостта на публична задлъжнявост и създават огромна липса на конкурентоспособност, което доведе и до спадане на БВП. Настоящата криза всъщност трябва да коригира огромните пропуски и недобрите резултати, които са се натрупали. Има ли альтернатива на настоящата програма за корекции? Смятаме, че не създа... няма да помогнем на Гърция, ако създаваме фалшиви надежди. Би било иллюзия обратното. Гърция не може да а, има по-големи финансови ограничения, отколкото по-настоящем. Затворени са пазарите за нея, пък помощта, от която може да се възползва, е също ограничение. Има един път напред и той да има фискална устойчивост и конкурентоспособност. Това от своя страна ще доведе до устойчив растеж. За това е нужна опоритост. Опоритост за фискална консолидация, по прилагане на цялостна структурна реформа и а, засилване е, слабости, т.е. засилване на банковата система и преодоляване на слабостите на банките. Все още не всичко е направено. Програмата е, крие много рискове, защото е, размяната на дълга беше е, успешна и това води до устойчивост. Съотношението за длъжност БВП ще бъде доведено до 116,5% 2020 година. Всичко зависи обаче на едно условие, а то е Гърция напълно и изцяло да преложи програмата. Всичко ще зависи от тази програма и до изпълнението и в срокове. Ако има по-слаби реформи, по-ниска приватизация, ще доведат до по-слаб растеж и отново ще влушат ситуацията с дълга. И сега три основни елемента на програмата фискални корекции и а, още два въпроса. По финансовите корекции. Гърците трябва да бъдат поздравени за голямите корекции, които нанесоха последните години. Независимо от рецесията, дефицитът бе намален с 6% и половина от БВП от 2009 на сетна. Това означава от 16% на 9%. Все пак администрацията е прекалено голяма в съотношение с капацитета на държавата да набира бюджетни приходи качеството на бюджетните корекции беше смесено. От една страна, големите реформи се насочиха към високите заплати сред а, а, администрацията и неустойчивата пенсионна система. От друга страна, тази корекция за в момента зависи от повишаване на данъците и урязване на разходите. Фискалната консолидация изисква прилагането на сложни структурни реформи, които са и трудни. процента от БВП е всъщност недостига за 13-14 година и това ще бъде основния кръгълен камък, който ще покаже, ще може ли правителството да приложи тази фискална реформа при такава голяма корекция. Ако това не стане, няма как да се постигнат и целите. Затова призовавам политиците в Гърция да прокарат тези сложни реформи, като контролират различните интереси, които се борят правителството. Натрупаната критична маса от структурни реформи, необходими за затваряне на тази пропаст или недостиг в бюджета, няма да бъдат постигнати. Оли говори за това как може да направим така, че тази тежест на корекцията да бъде е, справедливо и равномерно разпределена. Е, трябва да се направи основна реформа на е, данъчната администрация. Доста разочароваща напредъка до сега. Богатите гърци все още не допринасят достатъчно поради избягване на данъчно облагане. Засилването на данъчната администрация и борбата с избягването на данъчците са необходими не само за да има повече постъпления, а за да има и повече приемане от страна на хората на тази обща корекция. По конкретно способността има известен напредък, по първата програма в конкретно способността, но не се постигна желаното преди все още е изправена пред е, невъзможност да се конкурира а, е, с другите си партньори, което води до забавяне на реформи на пазара на труда и други структурни реформи. Тя трябва да остане в еврозоната, но за това ще е необходимо да има вътрешна девалвация. Как може да се постигне вътрешна девалвация? Как може да се обърне тенденцията безработица. Намаляването на минималните заплати в частния сектор и премахване на различните пречки в системата на заплащане е, са основните пътища за засилване на вътрешната девалвация в еврозоната. Може да не са популярни тези мерки, но няма как да бъдат избегнати, ако искаме да създадем една база за подновена, на конкурентоспособността, подновена конкурентоспособност и не само там са необходими големи реформи, а не само на пазара на труда. Трябва да се либерализират пазара на услугите и а, ограничените по брой а, професионални списъци. И на трето място рекапитализацията на банките. Гърция спешно трябва а, да поправи банковия си сектор. Голямата част от банките са недостатъчно капитализирани и по програмата тези банки трябва да бъдат съживени, а Централната банка да ги рекапитализира. Унези банки, които не могат да наберат средства на пазара, ще бъдат рекапитализирани с програмни средства посредством фон... Е, Елинския фонд за банките. А унези и затова е много важно тези 25 милиарда, които са заделени за тази цел и ще бъдат използвани за първия транш, да служат за една бърза инжекция на капитал в банките в Гърция. Общата сума за рекапитализация на банките е 50 милиарда евро. Е, структурата за управление на рекапитализацията ще бъде подсилена. И накрая едно послание на надежда. Лекарството е горчиво, но пациентът може и ще се възстанови, ако следва съветите на лекаря. Като погледнем успешния опит на фискални корекции и корекции в конкурентоспособността в други европейски държави, можем да видим, че битката не е загубена. Основна предпоставка обаче за успеха на тази реформа е силното чувство за принадлежност към програмата, защото хората в Гърция не реформират държавата си, за да се хареса това на тройката. Те не се жертват, за да се харесат на еди коя си държава, членка на еврозоната. Те преминават през този процес на реформи за себе си. Затова е необходимо и е ключово хората да се чувстват част от програмата и тази програма да бъде тяхна. Благодаря и накрая господин Пол Томсън. за думата. Thank you, chair. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати от Европейския парламент, благодаря за възможността да говоря пред вас за ролята на тройката в Гърция. Като начало, позволете да коментирам първата програма в крайна сметка тя не постигна резултати, кои, които бяха заложени в нея в някои от а, важните области, но има гласове, е, които а, отказват да признаят големите постижения на Гърция. Тя подобри фин... С... своето финансово положение е, и постигна а, намаление на на бюджетния дефицит на 9,5%, почти на половина. Малко са държавите членки, които са го постигнали за толкова кратки срокове. И а, се вижда, че тези близо 10% а, поправиха економиката. То се, а, това са постижения, които се основават на големи жертви от страна на населението. Гърция постигна много, прави много в момента. А, а, а, още от първата програма. Сега а, приключвам с този а, сегмент. Не съм съгласен с онези, които гледат на новата програма като насочена само към економии. Има в нея част, която е насочена към ръст и заетост, но ще стигне и до там почти 4% дълг и сочат, че фискалната позиция на Гърция все още е далеч от желанието. Няма държава, която може да поддържа економически растеж при този бюджетен дефицит. За това основна цел на економическата политика трябва да бъде увеличаване на бюджетните приходи. В това отношение сме съгласни с тези, които казват, че не може да се повишават данъците, нито да се съкръщават безогледно пенсиите и заплатите. Както каза господин Асмусен, Гърция трябва да предприеме структурни финансови реформи. От страната на приходите в бюджета това означава, че Гърция трябва да се пребори а, с укриването на данъци. Това е особено важно с оглед на разномерното и а, справедливо разпределение на данъчната тежест. А, справедлив дял трябва да поемат по-богатите, по-добре платените и самонаетите. А, мисля, че ако това отношение не се справим по-добре, има риска самата програма да не успее как Гърция да осигурява своите граждани чрез осигурителната система и да гради бъдеще без да реши въпрос с укривите данъци. От структурна страна реформите трябва да се насочат към а, съкръщаването на бюджетните трансфери. Около две трети от нарастването на бюджетния дефицит се да, дължи на, засилва, на увеличението на размера на бюджетните трансфери към пенсионно-осигурителната система. Необходимо е социалните трансфери да се насочат към онези, които се нуждаят от тях, естествено по социално отговорен начин. Друга област, къде трябва да се насочат усилията на структурната реформа в държавния сектор е да се засили ефективността на държавната администрация. Там работят твърде много хора. Трябва да се закрият, например, обекти, които вече не са необходими и а, трябва да се а, обясни, че не е необходимо а, да се разчита, че се работи с държавата а, от а, началото на трудовата ви кариера до края. Сега някои от вас поставиха а, въпроси към нас. Искам да отговоря, че наистина са трудни реформите, които ни очакват и може да се очаква съществена съпротива от е, различни заинтересовани страни, така че успехът на реформата не е гарантиран. Но предвид на успехите, отбелязани от е, Гърция през миналите две години, аз не виждам как може да се твърди, че Гърция не е твърдо решена да работи и че няма да успее. Сега да се спра на въпроса за економическия растеж какво прави економиката за засилване на а, а, за засилване на економиката. Възложените цели за, в програмата за 2011 не се осъществиха основно, защото не набра критична маса структурната реформа, която започна да преобразува инвестиционният климат. Определено в тази област предната програма не успя и това е предизвикателство за правителство при прилагането на новата програма. Поставен бе въпроса дали публичните инвестиции ще ускорят възстановяването. Тези инвестиции трябва да се направят основно в търговския сектор и следователно не държавата следва да ги прави. Държавата може да помогне, разбира се, като и засили инвестициите си в изграждането на инфраструктурните мрежи но това е една от части на програмата, които са насочени към приватизация, именно за да се насърчи и инвестицията в мрежовите инфраструктури. Дали могат да се използват програми средства от приватизацията за инвестиции? Вече има такава програма с амбициозни цели за приватизация. За тази година а, ще се отвори голяма дупка в бюджета и понеже целите са амбициозни, превенционната програма може да помогне за запълването на тази дупка. И какво може да се направи още за засилване на економическия растеж и заедостта. По наши разчета, разчети конкурентоспособността е паднала с 15%. За да се върне Гърция към растеж, тя трябва да преодолее това изоставане предвид на фиксирания валитен валутен курс а, и членството в еврото е необходимо да се направи вътрешна преоценка неодавна предприятите реформи на пазара на труда са насочени към повишаване на производителността, ефективността на предприятията. Това има за цел да доведе до там, че неминуемото свиване на вътрешния пазар след година-две ще започне да се замества от по-положителни тенденции в резултат на износа. И аз съм съгласен с онези, които казват, че няма да успеем, ако се насочваме само към свиването на а, вътрешното потребление като дял от БВП и на заплатите. Ще се успее, ако повишим производителността на Гърция а, и има голяма възможност за увеличение на производителността, заложени в сегашната економика. Програмата съдържа мерки, насочени към това. Една от тях е либерализация на пазара за услуги. Така свиването на заплатите ще се преобразува в понижение на цените, което ще подпомогне по-ранното възстановяване на предишните нива на обща производителност на економиката. Ще се <clears throat> трябва да се работи против бюрокрацията и за реформиране на съдебната система. Много са мерките, които са насочени именно към възстановяване на производителността и възвръщане на растежа. А, макар, че има ангажимент към тези мерки, има още области, които предстоят и трябва да се планират за предстоящите програмни периоди. А, и отново тук ще се очаква силна съпротива от а, определени интереси. Това може да забави осъществяването на реформите. Отново няма панацея, няма една единствена ефективност инвестиционна програма, която да ви обещава успех. Необходимо е всички тези възстановителни мерки да се осъществят и те са заложени в програмата. Да се върна сега към анализа за устойчивост на държавния дълг. Дългът пада чрез включването на публичния е, сектор от 60 на 16%, както каза господин, господин Асмусен, което означава, че дългът остава доста висок през следващите 10 години и малки са възможности маневриране и въпреки това има планирани реформи. Затова ние казваме, че има и някои рискове от влушаване на ситуацията в Гърция и Гърция трябва да прилага програмата в нейната цялост. Благодаря. Благодаря ви за това, че спазихте ограничението с време, времето. Стигаме до втората част на нашата среща. Въпроси и отговори, както обяви Шарон Болс. Времето ни е ограничено, затова ви моля да проявите самодисциплина. Сега ще продължим с първа група от четири въпроса. Веднага давам думата на Жан-Пол Гозе за две минути. Благодаря. Продължава няколко десетилетия обществените разходи се превишаваха приходите, дългът се натрупваше, правителството не можеше да погасява, капиталовите пазари бяха затворени и сега знаем ситуацията, няма нужда да ви представям нещо, което всичко знаете. И имам три въпроса, по един за всеки един. Господин Расмусен, който на, като че ли излиза от обичайното. Благодаря ви. Имайки предвид констатацията му, да кажете как оценява капацитета на Гърция да се промени в достатъчна степен на време, за да стане конкурентна способност, да си възстанови растежа и да си погаси дълга. Какво ще стане, ако програмата се провали или гърците на следващите избори не дадат достатъчно мнозинство на политическите партии, които поеха ангажимент да изпълнят програмата? На господин Томсен имам въпрос дали тройката разполага с необходимите възможности и правомощия да помогне на Гърция и кои са събеседниците на тройката на място. И на господин Рен първо не споделям анализа му, според който Гърция е изправила пред опасност еврозоната и ще го питам, би го попитал лично, защо неговите служби изразходват толкова усилия, при това неплодотворни, за едно предложение в двойния пакет. Е, целта е да се осигури юридическа защита на страна, изпитваща огромни затруднения, за да може в бъдещето, в 3-4 години, да приеме режим, при който ще може да очаква трудностите на Гърция и пазарите ще знаят ситуацията. Благодаря, пасатоката прекъсва. Целта е да се даде възможност на една страна да се изправи на крака. тримата председатели ми напомнят на тримата мъдреци. Тройката наложи на Гърция политика на вътрешна девалвация чрез намаляване на разходите, пенсиите и доходите. Това не беше предвидено, Тък му конкретно инфлацията беше подсилвана чрез повишаване на ТВА. Сви се вътрешното търсене. За три години изчезнаха 200 000 МСП. Гърция е в рецесия от 5 години. В края на тази година рецесията е над 5%. Слушайки господин Рен и Томсън, и четейки доклада на институциите, тройката като че ли има съмнение за относно ефективността на своите предложения. МВФ говори за рецесия която е много по-дълбока, отколкото се очакваше според комисията в необходимата вътрешна девалвация за възстановяването на конкурентоспособността ще доведе до повишаване на съотношението дълг БВП. Според комисията намаляването на заплатите няма да помогне за насърчаване на заедостта и растежа. Съгласен ли сте с твърдението, че ако искате страната да се възстанови, е необходима интелигентна комбинация от стимули за растеж и економи. Ние сме много силни по отношение на фискалната консолидация и много слаби по отношение на мерките за растежа. Съгласни ли сте с това, което каза Жан-Клод Юнкер от Еврогрупата за името на ЕНП? Благодаря, госпожо председател. Чух много за финансите, економиите, но чух много малко за, за заетостта. Като договаряхме пакета за економическо управление, осъзнахме, че ще има трудности, тъй като не съответстват на условията. Искам да повторя, че в края на, едва в края на януари започнахме да говорим за растеж и конкурентоспособност. Хората загубиха доверие в цялата процедура. Опитаха се да възстановят доверието на пазарите, но загубиха доверието на младите. Сред младите безработицата е много висока. Много вече говорят за поколение без възможности. Ситуацията в Гърция е катастрофална. Европейският парламент, както казах, търси различни мерки, но всъщност изгуби възможностите да даде гаранции за младите, тъй като предложенията бяха направени твърде късно. И сега делегация на комисията посетила 8 страни, в това число Гърция. И как стоят нещата с този доклад? Какво можем да направим в краткосрочен план? Нямаме време. Как можем да повишим растежа, така че, инф... така че да се направят инвестиции в различни проекти. Най-вече са необходими мерки за младите хора, тъй като миграцията на младите хора постига застрашителни размери. Сега от комисията по заедостта и групата на социалистите госпожа Силвана Рапти. Добре дошли, господа, на тази комисия. Това е едно евро. От едната страна има цифра, а от другата страна човешко същество. От едната страна економия, от другата страна заетост. До сега вие говорихте, предлагахте решение само по отношение на съкръщенията, економии. Въобще не, не отчитате положението на хората. Министерството на труда на Гърция вчера ни даде още една цифра. 4000 не получават заплати, защото работят в малки и средни предприятия, които в момента биват задушавани. Инспекцията по труда вчера излезе с доклад, в който прави прогноз за 2012 година и там се говори за очаквано влушаване на условията, намаляване на заетостта с 20% и договорите, временните договори са се отвоили. Заетостта сред младите се повишава. И аз искам да попитам какви конкретни мерки смятате да приемете, така че нещо да се промени. Имам още един въпрос. Говорихте за пациент това, което прави докторът е пакетче строги економии. Обмисля ли се същото лекарство и за Испания и други страни, само че когато започне да се прилага това лекарство, вместо да се оправи пациента, започва да се влушава. Благодаря. Давам думата на представителите на тройката за по 4 минути. Започваме с заместник председателя Оли Рен. For... Искам да ви благодаря за дебата по същество и за уместните въпроси. Ще започна с въпроса към мен на господин Гозес Става дума за глава 11 и And, uh, the reform of uh, economic uh, governance. Или за синдиците. Това е свързано с участието на частния сектор и организацията на това участие при потенциално преструктуриране на дълга. Разбирам вашите аргументи, разбирам целите ви, които са свързани с защита на дънакоплатеца и с намаляване на данъчното време. Трябва да подчертая обаче, че ако имаме такава институционализирана система на участие на частния сектор, която да бъде автоматична или полуавтоматична в законодателството, то ние ще бъдем изправени пред един голям риск. то е на зараза от една държава към другите. Това го видяхме през октомври 2010 и след това, когато Участието на частния сектор беше ясно включено в отговора на кризата на държавите членки от еврозоната. За това смятаме, че Гърция е един конкретен случай, специфичен случай. Това беше ясно подчертано от Европейската комисия, както и съвета. И нашите действия показват, че Гърция наистина е такъв конкретен, уникален случай. Затова решихме при това голямо начинание за преструктуране на, на дълга да намалим тази нетна загуба от 59,3 и да намалим с 100 милиарда евро данъчното бреме, е, извинете, задлъжнялостта, което е най-голямото преструктуриране на дълг в а, историята и е огромен принос към намаляването на, на задлъжнялостта. Господин Гебълс говори за консолидацията и растежа. Ние смятаме, че мерките за консолидация не отнемат силата на мерките за засилване на растежа. Ясно е, че Гърция е изправена пред много задълбочена, дълбока криза, ниска производителност, големи външни дисбаланси, както и фискална криза с голям фискален дефицит и публична задлъжнялост. Гърция трябва да отбележи напредък и по двата фронта, което е необходимо. Затова програмата е изготвена така, че да се съсредочи върху фискалната консолидация и мерките за насърчаване на растежа. За да можем да подкрепим Гърция за постигането на целите си, а те са по-голям економически растеж, миналата година Европейската комисия създаде една специализирана група и в момента тази група разширява е, полето си на действие. Разчитаме на техническо помощ, на експертните познания на държавите членки на еврозоната, на МВФ, ОИСР, както и други международни институции. Основните ни цели са борбата срещу укриване на данъци, което е необходимо не само за да има данъчни постъпления, но и за да може програмата да се възприема като справедлива и равна за всички реформата на публична администрация в Гърция, защото трябва да намалим бюрокрацията и да подобрим бизнес средата, за да може да има по-голям растеж и способност в тази среда. Това беше една, едно от слабите места на гръцката економика, що се отнася до устойчивия растеж. Благодаря. Сега давам думата на господин Размусен за 4 минути. Благодаря, благодаря за въпроса. Господин Гозес пита как Гърция отново може да започне да расте и дали смятаме, че ще има растеж в тази страна. Ясно можем да кажем да, има шанс програмата да проработи. Имаме ли някаква сигурност, че ще проработи програмата? Нямаме такава сигурност. Тя може да проработи, ако на 100% бъде приложена цялостно в целия програмен период. А това е възможно, ако има ясно приемане на програмата в всички политически партии в Гърция. Ето това е една от разликите, което се забелязват, ако сравним Гърция с Португалия и Ирландия. Там цялата политическа класа ясно прие необходимостта да се проведат реформи в тези две страни. Така че ето това е необходимо. И ако това се случи и сценариите, които са развити за световната економика до сега са реалистични, можем да очакваме, че растежа през 2013 ще бъде плосък и че Гърция ще започне положително да расте нагоре 2014. Питате какво ще се случи, ако програмата се провали. Бих предпочитал на такъв, предпочитал на такъв ранен етап на програмата да положим максимални условия план А да сработи. Ако започна публично да мисля за различни други альтернативи, е, незабавно ще разруша е, основите на плана. И сега преминавам към другите въпроси. Програмата променя начинът по който се възприема генерирането на търсенето. През миналите години имаше прекомерно разчитане на потреблението, което се ръководеше и от отпускането на кредити, а ние го преместваме това към инвестиции и експорт в основата на растежа. Питате дали Бихме се съгласили с казаното от господин Юнкер, а то е, че имаме нужда от фискална консолидация и стимули за растежа. Е как да не се съгласа с Жан-Клод Юнкер? Обеден съм, че господин Юнкер го знае, че програмата от самото начало почиваше на два стълба. Фискална консолидация и увеличаване на конкурентоспособността, посредством което създаване на заетост и растеж. След това третия и четвъртия въпрос бяха за пазара на труда и свиването в краткосрочен план. Имайки предвид прогнозите за растеж, мисля, че програмата ще успее да стабилизира пазара на труда през 2013 година и че безработицата би могла да намалее отново от началото на 2014 нататък. Трябва честно да кажем, че е необходимата фискална консолидация в краткосрочен план, и пак казвам в краткосрочен план, е негативна по отношение на растежа. Това го виждаме в различните програми за е, фискални корекции е, по цял свят. Каква е альтернативата? Ако задлъжна цялостта е неустойчива, поне така я смятат пазарите, то тогава трябва да се консолидираш. Иначе никога няма да си върнеш доверието на участниците на пазара и не можеш да растеш. Така че в краткосрочен план има негативно становище за растеж, но пък реформите в дългосрочен план ще ти се отплатят. Uh, Господин Пол Томсън, благодаря. За тройката искам да кажа, че тя провежда среща с висши политически ръководители от, от финансовия сектор, банковия сектор и ресорни министри. По отношение на техническата помощ, едва ли има седмица, в която да нямаме експерти в Гърция, които работят заедно с, с гръцките експерти по съвсем конкретни специфични теми за укрепване на гръцките институции. Така стигам до един а, въпрос, по който сега като гледам назад, едва ли можехме да се справим по-добре от това. Административният капацитет на Гърция за реализация реформите се оказва по-малък, отколкото смятахме. Трябва да го укрепим, да направим приоритет на подредба на предстоящите реформи и това се отразява в новата програма. По вашия въпрос разбираме, че е, в социален план това е много трудно и болезнено за Гърция време. Но много е важно да отбележим, че това става въпреки помощта, която Гърция получава от Европейския съюз, от е, ЕЦБ, от държави членки, от МВФ. Подкрепа, която нормал, при нормални условия би била много по-малка. Не само по отношение на размера и на продължителността, тя е голяма. Въпреки тези ресурси за омеготяване на ефектите, промяната е много болезнена и няма начин Гърция да живее с много по-малък дефицит и да осъществи тези необходими за економическия растеж реформи без да плати тази цена за безработица сред младеща и за нивото на заплащане. А, без, нивото на заплащата в Гърция е на 40% от Европа. 50% обаче е по-високо от португалската, 20% от а, испанската минимална средна заплата е много по-висока, отколкото минималните заплати в Румъния и България. Очевидно е, че има проблем с производителността на а, предприятията. Трябва да се помогне на тези предприятия да могат да поемат новата работна ръка, младежи да намерят а, място за реализация и както казах, в програмата не става въпрос само се съкръщават заплатите, основно да се пренасочват ресурсите към по-производствени области, така че значителния потенциал на Гърция да догони е, е, останалата част от Европа в конкретно способността да се реализира. Има области, които а все още не са били обекта на намеса, е, а в новата програма всички области са предвидени. Преминаваме към втората група въпроси. Започваме с Комисията по економически въпроси, групата АЛДЕ. Повечето от корекциите се осъществяват в под формата на нови данъци, за да се сложи край на укриването на данъци. В държавния сектор продължават да се назначават хора. не размерната тежест на частния сектор и не е плащането на държавните задължения, които стигат 2% от БВП, влушават без друго сериозната безработица. Как да осигурим работа за десетки хиляди работни места? Можем ли да постигнем напредък и какви са шансовете за успех на програмата без специалните усилия на частните инвеститори? Благодаря. Сега от името на зелените Джин Ламбер. Благодаря, госпожо председател. Интересно беше да чуем това, което се каза за капацитета. Някои от нас се притесняват от фондовете за Гърция и за това дали има достатъчен капацитет за освояване. Да не говорим за трудностите, свързани с финансирането. Също така се говори много за растеж и свободни места. Как да направим така, че растежът води до създаване на работни места, защото е напълно възможно да има растеж, който не води до повече работни места. Как да използваме развитието и заетостта, за да решим и други проблеми, например, развитие на възобновяемите енергийни източници, за да се намали вноса на петрол. Сега за участието на частния обществения сектор. Ако искаме да привлечем частния сектор, това, което виждаме в други държави членки по отношение на тяхната коректност при плащане на данъците, не е много сигурна. Сега Кейс Уинборнс. Борнс. Благодаря, госпожо председател. Искам да се върна на последните мерки за Гърция, насочени към възстановяване на стабилността на финансовия сектор. Предвидне са 50 милиарда, за да могат банките да се справят с последиците на преструктурирането на държавния дълг и рецесията. Знаем, че банковото кредитиране за реалния сектор е задължително за растежа и по-конкретно бих казала, че малките фирми по всяка вероятност ще бъдат двигатели на растежа в краткосрочен план, но също така а, са и най-изложени от затягането на кредите. Така че изпълнението на Базел 3 ме може би ще затрудни е, възстановяване, възстановяването на кредитирането и сега за групата АЛДЕ от комисията АЛДЕ Надя Хирш. Благодаря. Изслушахме всичко за безработицата сред младите. Това е голям проблем в Гърция, около 50% от безработните. И това е едно цяло поколение, което, ако сега не работи и не се обучава, то, то ще продължи да не работи, да бъде безработно следващите 10-20 години. Така че ще стане една лавина. И ако владеете другите проблеми, добре, но това е проблем, който ще си стои, ще ви съпътства много време. Какъв е подходът ви? Преждеговорившия също повдигна този въпрос за малките и средни предприятия, които трябва да бъдат подкрепени, на европейско ниво разполагаме със средства, които биха могли да им помогнат, но те всички изискват съфинансиране. Какви възможности виждате тук? Има ли някакъв начин да се справим с този проблем, за да нямаме едно цяло поколение, загубено поколение? Последният оратор Филип Ламбер. Благодаря. Искам да направя връзка с, случилото се в Екон вчера. Шефа на ОИСР там каза за Гърция, че липсата на признаване преди две години, че Гърция е банкротирала и т.е. липсата на преструктуриране на дълга е първоначалния грях на тройката в Гърция. И всъщност това е най-големия акт на безотговорност на европейските е, органи и на тройката към Гърция. Слушайки ви днес, е, оставам с впечатление, че като че ли вървим по същия път. Един вид е, отричаме случващото се. Вие казахте, че тогава не сте били е, част от екипа, но вие сте били част от е, това непризнаване на действеността. Виждам един план, вие казвате малко потенциал за слаби страни. Господин Томсън мисля, че не е така. Изобщо дори има огромни възможности за негативни последици и никакви възможности за позитивни. Тоест, какви резерви сте заложили, които евентуално да ви предпазят от неизпълнение, например, неизпълнението на плана Какви са резервните ви планове, ако това се провали? Съгласен съм, господин Размусън, че не трябва да говорим сега за планове Б, С и така нататък, но тъй като до сега опита показва, че не може много да ви се вярва, ние не ви вярваме. За да отговорят на въпросите, Оли Рен, най-напред. Благодаря. Ще започна с а, въпроса на госпожа Суинбърн относно рекапитализацията на банките. Ще се върна после на другите въпроси. Финансовата стабилност винаги е била сред ключовите приоритети на програмата. Само в една среда на финансова стабилност банките могат да осъществяват своята задача да предоставят кредити на реалната економика и в частност на малките и средни предприятия и домакинствата. От началото на програмата на САМ е, приятите от ЕЦБ изключителни мерки гарантираха достатъчно ликвидност за гръцката банкова система. Първата програма съдържа около 10 милиарда евро като ресурс за рекапитализация на банките. Сумата сега е повишена на 50 милиарда в новата програма. Това според нас е достатъчно, за да се капитализират банките да могат да излязат от рецесията и да се преборят с нарастването на лошите е, кредити в своите портфели. Още повече, е, от структурните фондове се предоставят е, средства чрез един нов инструмент, е, който ще помага на жестоко засегнатите от кризата малки и средни предприятия, като им дава възможност да, за достъп до финансиране общо кредитите, които ще се инжектират в малките средни предприятия е 4,3 милиарда евро до 2014 година. Сега за въпросът относно съфинансирането и структурните фондове. Искам да ви уведомя, че след инициативата на комисаря Йоханес Хан бе оформен един списък от 141 приоритетни проекта, които се финансират от структурните фондове. Размерът на финансирането е общо 10 милиарда евро. Целта е да се даде нов тласък на освояването на структурните фондове, като се насочат усилията именно към проекти, които крият голям потенциал за положително въздействие върху растежа и заетостта. Това са области като транспорт, енергетика, околна среда, туризъм и социални проекти. Няма нови проекти, което помага защото планирането вече е в доста напреднала фаза и предстои конкретната реализация. Това са една част от хилядите проекти, които ще се осъществяват, но по отношение на размер на финансирането те са почти половината от общия размер на средствата. С подкрепата на службите на комисията ние следим процеса отблизо. Изградили сме специална система за наблюдение. Първият доклад за наблюдение в момента се дописва от гръцките власти и скоро ще бъде предоставен. искаме да се уверим, че програмата постига своите цели, а именно да се работи а, съвсем конкретен план по проекти, които засилват а, економическия растеж и заетостта. Благодаря. Господин Асмусен, 4 минути. А, благодаря ви първо за заетостта в публичния сектор. Верно е, че при първата програма съкръщенията на работната сила в публичния сектор не постигна обещаните резултати. Сега втората програма се старае нещата да влязат в крачка и е, да се е, постигне ниво на персонал, което е необходимо за е, администрацията, защото публичният сектор в, Герма... в Гърция, както всички знаем, е изключително многоброен. Аз лично не мога да коментирам а, по, а, конкретно въпроса. Вие призовате за някакъв план тип Маршал. Очевидно аз подкрепям необходимостта от инвестиции, но искам ясно да се е, разбере, що се отнася за допълнителни публични инвестиции, няма никакви разчети в програмата бюджетът, бюджетни ограничения са много строги. Гърция загуби достъп до пазарите и се финансира с от своите партньори от Европейския съюз и МВФ. Така че всякакви други дейности, които се планират, ще трябва да се финансират отново от Европейския съюз, от отделните държави членки и МВФ. Т.е. струва ми се нереалистично. За фондовете, структурните фондове, комисарът отговори. Да, трябва да сме сигурни, че реформите, структурните реформи, които се планират, наистина водят до създаване на работни места. В миналото могат да се намерят доста примери за това, а, че е имало такива програми, включително за ускоряване на а, прилагането на конкретни проекти, подпомагане на фирми насочени към експорт и а, усилия за отваряне а, към нови пазари, включително отварянето на пазарите на труда на досега затворени професионални кръгове като архитектите банките трябва да кредитират реалната економика и специално малките и средни предприятия. Това се спомнава в един от въпросите. Това е една от бързите пътеки за развитие в новата програма. Надзорът в гръцката банкова система е, е, си е поставил за цел до края на септември да определи кои са жизнеспособните банки и кои не са. Тези, които са жизнеспособни, веднага ще се рекапитализират, ако е възможно, на частните парични пазари, ако не, чрез средства на програмата, още от първия и транш. Така ще се гарантира добрата капитализация на банките. Те ще могат а, да е, осъществяват кредитната си дейност към реалната економика и ще са в състояние да участват в е, монетарно-финансови операции на ЕЦБ. Това са средства, които са заделени за целта от първия транш. Втория транш може да бъде предоставен едва след като се направи анализ на първия транш това са около 25 милиарда за рекапитализация на банките и за оздравяване на банките. И това ще приключи към края на септември най, а, е, а, е, в най-лошия случай. Това е скоростта, с която бързо се осъществява новата програма. Господин Ламберт, вие казвате, че отричаме да приемем действителността. Аз не съм сигурен. Други са казвали пък, че имаме много висок риск от при прилагането на програмата. Ако се сравни с други програми в Европа, в Латинска Америка и другаде по света, това изключително рядко се заявява. Да, програмата е, е изправена пред рисковете да се забави реализацията, но тя е устойчива до 2020 година, ако програмата се осъществи в е, своята пълнота. Затова не виждам а, е, недостиг на реалистичност, когато а, е, се намеква, че е ЦБ е, с неохотно гледа на а, преструктурирането, обикновенно трябва да се бележи, че ние се опасявахме от разпространяване на отрицателните ефекти върху други страни от еврозоната и за това трябваше да се изгразят противопажарни стени, за да не се допусне това а, да се зарази с неустойчивост държавния дълг. Благодаря. Господин Томсън, да добавя към това, което каза Йорк за банките и кредиторите. Една новост в програмата този път е, че, гръцката бан... че в гръцката банка отидаха чужди експерти, които анализират кредитния портфейл има една тенденция да предоставят непрекъснато кредити, за да, за, за да не изпаднат кредитополучателите в неизправност и неплатежоспособност. Експертите сега помагат на банките по този начин банките в бъдеще ще бъдат насърчени да предоставят кредити на нови динамични предприятия. Така че тогава, когато предоставят кредит за предприятие с лоши резултати, трябва да предвидят средства, които да покрият риска от неизпълнение. Мисля, че по този начин ще се насърчи финансирането за МСП. Що се отнася до а, резервния план, погледнете доклада ни, там има дълги приложения, няма място за маневриране. Ще видите, че най- най-силният акцент е върху структурната реформа, растежа и всеки провал за насърчаване на структурната реформа ще направи дългът неустойчив, при това много бързо. Какво ще стане, ако въпреки всички положени усилия, събитията се окажат непреодолими, тогава европейските лидери са казали, че ще продължат да подкрепят Гърция, колкото е необходимо, за да може тя да се върне на пазарите, при положение, че тя продължава да и осъществява реформите. Мисля, че това е основната гаранция. Докато Гърция продължава да прави това, което трябва да прави, Гърция ще бъде, Европа ще бъде на нейна страна. Да, разбира се, извинявайте, всички се изморяваме. Сега третия кръг въпроси, по една минута за всеки. А след това ораторите ще имат по три въпроса. Николас Чунтис, но той имаше два въпроса, така че, доколкото разбирам, ще има две минути. Благодаря, госпожо председател. Господин Рен. При аз имам най-известната ви снимка, която се раздава в Гърция диаграми и таблици и казвате, че рецесията ще приключи през 2011 година, ако следваме е, предписанията. През 2011 и 12 година, 11 година растежа 1,2%. Е сега хиляди малки предприятия бяха закрити повече от 20% намаляване на заетостта, хиляди, които живеят в бедности и са бездомни и хиляди, които са нещастни. Провалихте се. Никоя от мерките не даде резултат. Говорим, говорихте за Португалия и други страни, където сте успели, но в Гърция се провалихте. Сега ще има съкръщение от 12 милиарда следващия етап. Това означава допълнително съкръщаване на пенсиите, съкръщение в обществения сектор, намаляване на обществените разходи. Това означава, че повече пари, още по-големи суми ще напуснат гръцката економика и ще продължават цикълата на кредитиране, и така нататък. Целият гръцки народ мисля, че иска да ви попита нещо. Е, намаляха, заплатите бяха съкратени с 20%. Сложихте край на колективното договаряне. И господин Томсън каза, че вие сравнявате заплатите в Гърция с заплатите в страни като Румъния и България. Какво е това сравнение? всеки първокурсник по економика ще ви каже, че е, трябва да бъдете скъсан на изпита. Бихте ли гарантирали, че целта на тройката е да намали заплатите в Гърция на нивото в България и Румъния 150 евро на месец? Бихте ли ни казали, че няма да ни докарате до условия, които съществуват в Юго-Источна Азия. По-нататък Никит Савела, Комисията по заедостта. Благодаря, госпожо председател. За каква конкурентно способно говорим за Гърция, когато последните две години постоянно слушаме декларации, изявления, дори заплахи бих ги нарекла, дори изнудване. А, изнудвате ни и то о, служители на съвета го правят за това, че ние ще не пуснем еврото, еврозоната. Всички тези декларации, всички тези изявления всъщност доведаха до уронване на доверието към нашата страна. И това влушава положението, в което се намираме, защото кой би инвестирал в една държава, която може да напусне еврозоната? Някои от съвета или хора от съвета наистина разрушиха чувството за сигурност на гърците. И ще видим резултата от всичко това на идващите избори. Господин Шойбле, госпожа Меркел, господин Юнкер, всички те казват, че никога не е било реалистично излизането от еврозоната. Кажете обаче каква е истината. Има ли такъв сценарий, в който Гърция напуска еврозоната или няма такъв вариант? Благодаря. И накрая, и накрая, господин Блум. Пред какво сме изправени? Пред голяма финансова криза. Сами сме си я създали. 10 години бедствие по отношение на този експеримент с една обща валута и всеки един студент можеше да предвиди нещо такова. Един а, експеримент от този тип е толкова опасен, колкото случва това, което се случи 20-30 година на миналия век. Имаме една банкова система, която постоянно води до а, ужасяващи последствия в банковите средства, в банките и след това спасяване на банките от а, а, всички гласоподаватели. И лошото предстои. Не приемам, че Гърция е уникална. Мисля, че това са пълни глупости. Не е уникална. Тя просто е проблема тази година. Не е ли задължение сега на МВФ да признае, че системата се е провалила и да започне да подпомага а, възраждането на банкови а, държави, а, извинете, на банкови системи и държави с тяхна собствена валута? Преминаваме към отговорите. Комисията и така нататък. First, uh, of... Uh, Благодаря. Първо по въпроса на господин Чонтис за прогнозите за растежа. Правилно е, че, проектите, че прогнозите за май 2010 направени на, от нашата тройка бяха твърде оптимистични. Няколко са факторите, които определиха тези разминавания в економическите резултати. Първо, дискусиите за участието на частния сектор в много критичен момент за увеличи економическата несигурност и отблъсна инвеститорите и потребителите от риск, както си спомняме от а, октомври 2010, когато бе сключена първата сделка. Второ, това се влуши от а, липсата на консенсус по отношение на няколко ключови реформи, които бяха заложени в първата а, програма. Освен това, се засили политическата несигурност. В резултат на всичко това бе е, отбелязан недостатъчен напредък по няколко структурни реформи, насочени към засилване на растежа. Това положение се влуши от слабия административен капацитет за реализацията на програмата. Затова в началото още отбелязах, че има тук две особености. От една страна липсата на политическо единство и това е нещо, което гърците а, като общество и само те могат да поправят. Мо, никой друг не може да ги мобилизира за а, толкова трудна програма за економически корекции. И Второ, трябва да се подкрепи административния капацитет на Гърция. Това го правим чрез специалната група, която оказва помощ за реализация на тази цел. Второ, за нивото на заплатите, което е свързано с конкурентоспособността. Първата програма, според мен, помогна за повишаване до някъде на конкурентоспособността. Е, е, оставащия недостиг на конкурентоспособност е, в момента е обект на действия. оставайки в еврозоната Гърция ще трябва да продължи да извършва вътрешни оценки. И това е заложено във втората програма. По отношение на съкръщенията, необходимо да се включи е, и частния сектор, да се променят някои от правилата, включително за колективното трудово договаряне и решаването на трудовете спорове, защото тези въпроси са от решаващо значение за вътрешната девалвация няма да успеем, съкръщавайки а, заплатите, да насърчим заетостта и, и ръста, ако това не е придружено с а, отварянето на пазарите на услугите, за да се увеличи производството и производителността. Това също е част от програмата. Както подчертаха Йорк Асмусен и Пол Томсен, във втората програма се крият сериозни рискове по отношение на реализацията й. С тях можем да се справим по най-добър начин чрез е, едно засилване на политическото единство и продължаване на усилията за подобряване на административния капацитет на цялата страна. Това е един начин, по който Гърция може да се реформира и да продължи да членува в еврозоната. Благодаря. Сега давам думата на Йорк. Аз ще кажа само няколко думи, защото мога да се подпиша просто под думите на Оли Рен. Първата програма не доведе до резултатите, които бяха е, очаквани, защото очевидно не се прилагаше както трябва. Не само самата програма, защото не тя доведе до спада на БВП. Тези резултати просто показваха натрупаните дисбаланси през годините в Гърция и те не можеха да се поправят само за няколко месеца. Така че е, програмата не постигна своите цели, но това бе основно, защото тя не бе приложена а, в пълнота. Е, макар някой няма да се съгласят с мен, искам да кажа, че а, от включването на частния сектор в опрощаването на дълговете е уникално събитие, което ние нямаме намерение да повтаряме. Имаше въпрос, който разбира се е специално е интересен за ЕЦБ, дали евентуално Гърция ще излезе от еврото. Казах в началото, ясна наша цел е, е да запазим членството на Гърция в еврото и това дали ще стане зависи от Гърция, от нейното правителство и от нейния народ. И по отношение на оставането в еврото има един път. вътрешната девалвация. Това може да стане чрез съкръщаване на заплатите. Заедно с другите реформи, за които говори Пол Томсен в предишното си изказване, защото не става въпрос само за съкръщаване на доходите, но е необходимо да се извърши вътрешна девалвация, за да се възвърне конкурентоспособността на Гърция и затова го казвам два пъти. Има, искаме решение, но решението да се осъществи вътре в еврозоната, защото излизането от еврозоната е свързано с неизчислими рискове за еврозоната като цяло и аз искрено препоръчвам внимателно да се говори, да не се хвърлят думи е, с лека ръка, когато се говори за евентуални състояния на неплатежоспособност и фалити, защото а, инак последиците са много опасни. Това е единствения начин да запазим а, Гърция вътре в еврозоната, за да гарантираме финансовата и стабилност като цяло. Благодаря. Благодаря ви. Знам, че гоните а, някакъв а, самолет, така че благодаря ви за участието. Сега господин Томсен. Благодаря. Целта на гръцката програма е да модернизира економиката. Не съм се срещнал с нито един политик в Гърция, който смята, че напускането на еврозоната е краткия път към тази цел. Гърция трябва да се модернизира, за да може да се конкурира в глобалната економика. по въпроса за това защо БВП продължава да се свива, Йорк е прав. Това няма нищо общо с мерките в програмата. То е свързано с неизпълнението на структурните мерки. Гърция свърши много по, фискал, в, по отношение на финанс, фискалния аспект, но нищо по отношение на структурните мерки. Ние сме убедени, че когато бъде натрупана критична маса, нещата ще тръгнат напред. Новата програма ще постигне успех, ако се засиля структурните реформи. В Гърция има разлика между заплатите и производителността. Тя или трябва да повиши производителността, или да намали заплатите. Ние всички искахме Гърция да, стане, да повиши производителността. Съгласни сме, че, твърд, че има твърде много корекции в посока съкръщаване на заплатите, разходите и така нататък. Програмата има за цел да сложи край на това, като въведе всички необходими мерки, за да се възстанови инвестиционния климат. Всичко това е в програмата. Няма обаче панацея. Необходими са промени в различни области. Ще видите това, ако разгледате програмата. Благодаря. Стигаме до последния кръг. записали се повече хора, отколкото мога да им дам думата. По една минута. Константинос Попакис от Комисията по заедостта. Имам един въпрос. Как оценявате социалните резултати на рецептите, които налагате? 21% безработица. 50% младежка безработица, бездомници, разчитащи на а, безплатна храна. Какво имате предвид, когато казвате ще водим социален диалог? До края на годината хиляди фирми ще фалират. И преди всеки ден има нови данъци и такси. Как е възможно за Европейската комисия да говори за социален диалог, когато заедно с това а, слага край на, на колективното договаряне? Не можем да очакваме хората да страдат, а, защото няколко економисти са направили изчисления и забравят, че зад цифрите се крият хора. Хората са уморени, те не могат да понесат повече. Гражданите ни са, са в, живеят в мизерия и не виждат а, светлина в тунела. Разбира се, че има нужда от фискални корекции, но единственият начин е да се предприеме различна комбинация от мерки. Елиса. Благодаря. Мисля, че не бива да забравяме, че Гърция намалява дефицита си 4,5% годишно. Осъществи административна реформа, която е безпредседентна. И тази реформа показва, че Гърция е постигнала повече от всяка друга страна в ОИСР. До сега не е постигнато нищо подобно. Защо не признава тройката, че когато се говори за растеж, прогнозите и винаги са погрешни и когато прогнозите сбъркат, те казват вината е на тези, които изпълняват. Но гърците изпълняват мерките и колкото повече изпълняват, толкова повече се влушават нещата. Е, как ще се повиши производителността и конкурентоспособността? Изнасят само 20% от произведеното. Как можете да правите прогнози възоснова на прогнози за растежа, основани на износа. Очевидно, тройката носи огромна отговорност като представители на Европейския съюз. Роди Краца економическа комисия ЕНП. Благодаря, дами и господа. Изключително интересен обмен на становища до момента. Искам да се върна обаче на някои от засегнатите въпроси. По втората програма за Гърция, господин Томсън спомена, че за първи път препреговарянето на стратегията не върви заедно с увеличаване на данъчното бреме. възможността за още по-голямо данъчно облагане изглежда се е изчерпала. Оставам впечатление обаче, че фискалната програма за Гърция още от самото си начало беше дала такава възможност за корекции в, при съкръщаване на разходната част на бюджета. Мисля, че има изкривяване. Кой ще понесе отговорността? Имаме ли достатъчно самокритика на ниво Европейски съюз? Какво се е объркало при прилагането на тази програма? Това на какво се дължи на липса на реформи, на нали липса на мерки за растеж, не бяха точни прогнозите ни или какво? Имайки предвид новите програми, които ще се въведат, допълнителните съкрещения на разходната част и допълнителните данъци, какво ще бъде въведено, за да защити инвестициите и за да рестартира растежа, за да имаме конкурентоспособна економика. Моля ви, накрая не дайте да губите самодисциплина. И други искат да се изкажат. Още двама оратори, защото толкова много гърци се изказаха, нека някой друг. Ани Подимата. One minute. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι ακόμα... Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратка. Всички искат да направим, искаме да направим така, че програмата ни да бъде успешна, втората програма, защото жертвите на хората наистина трябва да, да бъдат е, компенсирани с нещо. И ключа към това би била ефективността на мерките, които приемем. Освен това, Нужна е и социална справедливост, що се отнася до тези мерки, тъй като това е необходимо, за да може е, да бъдат прияти от обществеността тези мерки. Вие трима да сте ги измислили. Да не говорим сега за национална отговорност, е, реф... забавяне на реформите и така нататък. Мога ли да ви попитам какво можете да направите вие? по време на тази нова програма за увеличаване на социалната справедливост, за ефикасността на мерките. Какво можете да направите вие, за да може да се справите с този огромен проблем, укриването на данъци и за да има справедливо разпределение на разходите, за да може тази програма да бъде приета от хората. Още три оратори казва господин Хацимаркакис, Ема Костело и още един оратор. Съвсем накратко. Йорко. Благодаря. Имам един въпрос към господин Ком... Томсън. Той в един гръцки вестник заяви преди няколко дена, че тройката е направила някои грешки. Една от тези грешки е че е мислила, че гръцката администрация е достатъчно силна да се справи с а, това. И гледайки назад, а, бихте направили нещо друго, казвате вие. Нямало е да разчитате толкова на гръцката администрация. Най-вероятно е обаче е трябвало да го знаете, защото ОИСР излезе съм наскоро с един доклад, че 95% от гръцката администрация е безполезна. Къде сме сега? Какво може да направим? Това променило ли се е? последните седмици, последните месеци? мъдри планове да изпратите гърци от МВФ и гърци от Европейската комисия, които да дадат помощ на гръцката администрация. Thank You, Ела. Благодаря. Аз съм от Ирландия, както знаете, там има такава програма а, и хората приеха необходимостта от фискалната а, а, централизация и трябва да кажем, че а, е, причин, а, е, състоянието на редица от страните са а, причина, а, от, а, причина за кризата 25% е дългът като дял от БВП. Имам няколко въпроса. Може ли тройката да определи кои са конкретните мерки, които могат да се предприемат за решаване на въпроса с безработицата? Има ли нови пари, нови мерки или просто пренасочване на стари пари? На 15 февруари гласувахме един доклад за включването на ОША, дали тройката е съгласна. Освен това, ние си даваме сметка за загубата на суверенитет и какво прави тройката, насърчавайки евроскептицизма, дали а, тройката си дава сметка за това си отношение, когато общува с а, вър... страните, с които работи. Благодаря. Политиката на структури, структурни корекции дава резултати само при няколко условия. Първо, при намаляването на заплатите трябва да доведе до намаляване на печалбите и на цените и и износът да се повишава при повишаване на търсенето, но намаляването на заплатите не доведе до намаляване на цените. Инвестициите не. Инвестициите зависят от търсенето, каквото няма. Износът е скован от политиката на економии. Въпросът ми е следния. Дали един ден ще поставите под съмнение хипотезите, на чиято основа почиват вашите препоръки? Благодаря много. Три минути на комисията и три минути за МВФ за отговор. Оли, моля те да се постараеш. Благодаря ти, Шаран трудна задача, но ще се постарая. Въпросите са изключително важни. Първо, относно безработица сред младежите и какво прави Европейския съюз за решаване на този въпрос заедно с усилията на самата Гърция. Това беше въпрос, който бе поставен и при предния кръг, но за съжаление нямах време да отговоря. Много е важно. Това всъщност е една от основните теми в съвместна ни работа. Съгласието на Гърция и на партньорите ни в тройката, именно Гърция да предприеме незабавни мерки за специално за субсидиране на програми за разкриване на временна заетост в социални предприятия, е, за разширяване на програмите за стаж и практика на студенти и завършващи ученици и за насърчаване на доучването или пък промяната на сферата на професионалното обучение. Това а, включва инициативата за младежката гаранция за заетост. А, господин Ласно Андор, моя колега, комисар, работи с европейските фондове, за да се подкрепят, подкрепят възможностите за започване на стопанска дейност от млади хора, подобряване на социалните услуги и укрепване на връзките между образованието и реалния бизнес. Това са все мерки неотменна част от програмата. Работим заедно с Гърция за намаляване на изключително високата младежка безработица в страната чрез тези мерки и разчитам, разбира се, на вашата подкрепа. За другия въпрос не поставен от господин Папаки за социалните платформи и социалния диалог. Що се отнася за социалната платформа за Гърция, където да участват и синдикатите, и а, сдруженията на работодателите, както и международни а, организации. Разбира се, аз не виждам никакви а, възражения срещу подобен род а, социален диалог особено като се включват гръцките партньори, защо не и партньорски организации на ниво Европейски съюз. За реализацията на програмата е важно, че не може да се нарушават никакви а, изконни социални права, нито законодателството на Европейския съюз и тези отговорности се вземат много на сериозно. Искам да благодаря на гръцкото правителство, което отговаря за, за програмата. Е, то, е, разбира се, е длъжно да спазва гръцката конституция и приеманите от гръцкият парламент нормативни актове трябва да осигурят именно това да няма противоречие е, с е, вътрешното законодателство. Госпожа Ферера, дали прогнозите се базират на презумпции относно макроекономическите е, изгледи и прогнози и оттам как се връзва това с, структурните реформи и вътрешната фискална консолидация. Оказа се, че повечето от тези разчети са по-лоши, отколкото се очакваше, за разлика от Португалия и Ирландия, където повечето от презумциите се оказаха верни. И ако оставим на страни ефекта на по-слабата външна економическа среда, трябва да подчертая, а, проблема с решаването на преодоляването на а, слабият административен капацитет, както и необходимостта от обединена политическа воля предвид на трудните реформи, които трябва да извърши страната. За данъчните реформи, за които говориха няколко от изказалите се. Заедно с гръцкото правителство, гръцките политически сили, гръцкия парламент, ние заси, ускорихме и засилихме усилията си в данъчната реформа и борбата с укриването на данъци. Не става въпрос само за приходи за бюджета, макар че това е изключително важно да се изпълни да се изпълнят бюджетните задачи, но това е също важен момент с оглед на реализацията на програмата. Трябва да се реформира данъчната система, за да може тя да бъде наистина справедлива и гражданите в страната да се убедят, че данъчното облагане е справедливо, честно и а, почтено. В тази област работи един екип, подпомаган от специализираната група на комисията, както и от специалисти от МВФ и други, които имат програми в Гърция. Искам да кажа, че съм насърчен от волята и от съчувствието, което се демонстрира в този изключително а, съществен дебат. Ние ще продължим да помагаме Гърция и гръцките граждани в решаването на огромните предизвикателства за растеж и етост, които постигането, които изискват задълбочени реформи в гръцката економика, администрация и общество. Благодаря. Е, Не е вярно, че програмата е ориентирана предимно към приходите. Когато започна програмата, се пристъпи към болезнено съкръщаване на пенсиите и заплатите. И значителни съкръщения в, при разходите – Вярно е, че през 2011 година стана ясно, че стигнахме до предела, до който е възможно да се повишават данъците. Проблемът разбира се, е, че стигнахме и до момента, в който не могат да бъдат предприемани мерки, ориентирани към разходите, които да са социално справедливи, балансирани. Това изисква структурна реформа, това отнема време. трябва да се разбере, че има такива ограничаващи фактори. Също така тройката обсъжда общ и обща величина за дефицита и дълга и вече гръцките власти решават към какво да се насочат. Част от реформите в областта на разходите вече бяха предприяти. В крайна сметка всички в Гърция разбират, че сме стигнали до предела, до който могат да се повишават данъците. И в новата програма консолидацията трябва да дойде от разходите. Това ще отнема време, отнеме време, тъй като са необходими структурни реформи. Погрешно ме цитирахте. Не съм казал, че Гърция няма административен капацитет а че има някои ограничения там. Тази констатация беше направена след време. Ние предоставяме много техническа помощ. До края на миналата година 30 мисии от МВФ работеха само в областта на данъчната администрация. Резултатите не идват толкова бързо, колкото искахме но нещата не са безнадежни. Продължаваме да предоставяме техническа помощ и сме убедени, че административния капацитет ще се подобри. По данъчната администрация. Съгласен съм с Оли, че това е ключа към социалната устойчивост, широката подкрепа за програмата. Дори бих казал, че гледайки цифрите, не виждам как Гърция може да запази е, система на социално е, на социални грижи, като възстанови контрола върху е, публичните финанси, ако не реши проблема с е, укриването на данъците. Ако този проблем не бъде решен, ще трябва да съкръщава социалните трансфери, което е неприемливо от социална и политическа гледна точка. Даншата администрация трябва да се усъвършенства и като Оли подкрепям те, това, което беше казано, че дебатът беше много полезен, въпросите са много трудни, вътре в тройката се води интензивен диалог – обстоятелствата да се променят, програмата трябва да се адаптира с оглед на променящите се условия и подобни диалози са много полезни. Благодаря, благодаря ви за оценката, че диалогът е важен, защото в крайна сметка ние смятаме, че това е първи диалог, но съвсем не последен, тъй като е очевидно, че економическото приспособяване не допуска един е, орган да постигне успех, ако не работи в условията на прозрачност, ако не води демократичен дебат и ако не бъде подлаган на оценка. Това е което искахме да направим днес. Аз самата бих направила три заключения. Първо, оценките бяха различни в зависимост от гледните точки. Тази дейност е много важна и спомня, когато комисията дори не искаше да публикува меморандума за споразумение с държавите членки. Благодаря за тази прозрачност. Само, че да не забравяме, че тук става дума за демократичния процес. Господин Расмусен каза, че задължително условие за успеха на програмата е капацитета и способността на политическата класа да възприеме тази програма като своя. Аз не съм съвсем съгласна. Не е достатъчно политическата класа да приеме тази програма. Ако социалните партньори, ако гръцките граждани не са напълно убедени в справедливостта на тази програма, няма да има успех и въпросът за план Б ще възникне. Следващия въпрос е демокрацията, прозрачността, легитимността на програмата за корекции и това, което диалогът, който проведахме днес, изисква да извлечем полуките, т.е. да се проведе преди изпълнението на програмата. Второто условие, което според мен е много важно, е, че когато погледнем подхода на тройката, виждаме един подход, който е подход от центъра към периферията. Не можем да, реша, да раз, анализираме и да решаваме гръцкия проблем без да решим множество други въпроси. Европейската комисия направи оценка на функционирането на еврозоната, но това не може да не се обърне внимание на, на дисбаланса вътре в еврозоната. Знам, че вие сте работите активно по проблемите на Гърция, само че на, на мен ми се струва, че тук можем да направим сравнение с една траба в, и тази траба е гръцкия проблем и вие а, не поглеждате извън тази траба. Само, че извън трабата съществуват много други неща. Кризата на Гърция не е криза на еврозоната, казва Жан-Пол Гозес. Само, че ако нямаше криза в еврозоната, нямаше да има криза в Гърция. Ние носим обща отговорност и обща солидарност, тъй като имаме обща валута. На мен ми се струва, че в крайна сметка вие като че ли пренебрегвате това. И последното заключение – Господин комисар, в, в, в заключение вие говорихте за справедливост. Но никой от вас не, го, не каза нищо за социалната справедливост. може би трябва да ви подаря книгата на Уилкинсън, озаглавена Защо Обществата, в които има справедливост, постигат по-добри успехи. Мисля, че ние не можем да не се занимаем с, с въпросите, които задават организации като МОД. Програмата за за корекция, която смята, че цените за труд са една променлива. По този начин няма да се възстанови економиката. На този етап повече няма да говоря. Благодаря. Благодаря ви от името на Европейския парламент. Надявам се да се видим и друг път. Това е задължително. При всички случаи, благодаря ви за участието днес.